Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie. Следващата тема е изявление на е, Върховния представител на съвета по въпросите на външните работи госпожа Катрин Аштън по отношение положението в Беларус. Е, представител о гласу. Мадам Аштън. Госпожо Аштън, имате думата. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Господин председател, събитията, които последваха изборите в Беларус на 19 декември, бяха шокиращи за всички нас. Първо, поведението на властите спрямо гражданите предизвика вълна от негодование по света. Колегите ми и аз се срещнахме с редица от засегнатите лица, представители на опозицията на гражданското общество, членове на семействата на задържаните лица. Имахме възможност да изразим съчувствие, солидарност, както и да изслушаме тяхната гледна точка. Сега обаче е моментът да действаме. Наистина високо оценявам приноса на членовете на Европейския парламент към нашите размисли по въпроса. Представихме резултатите от тези обсъждания на заседанието на Комисията по външни работи миналата седмица. Много е важно да бъдем максимално фокусирани, като се има предвид неотложността на ситуацията, пред която сме изправени. Разговарях с редица представители на обществеността и опозицията в Беларус. Споменах, че говорих и с семействата на задържаните. Срещнах се и с министър-председателя господин Мартинов. В резултат от всичко това за мен вече няма съмнение, че трябва да защитим основните права, правата на човека и демокрацията в Беларус и явно бе подрит избирателният процес, тъй като бяха задържани представители на опозицията. Много от задържаните през изминалите седмици вече са освободени, но един значителен брой от задържаните лица, 30, все още са в затвора и може би ги очакват доста години лишаване от свобода. В това сред тях са и някои от кандидатите за президент. Призовах за незабавното освобождаване на всички задържани по политически причини. Препотвърдих това в съвместно изявление с министъра на външните работи на Съединените щати Хилари Клинтън. Европейският съюз очаква от беларуските власти незабавен отговор на исканията на международната общност. Определяйки следващите си стъпки, трябва да очертаем няколко основни принципа. Първият принцип е сигурността на мирните политически дейци, в това число и кандидатите за президент. На второ място трябва да отбележим, че Беларус е наш партньор и интересите на нейните граждани са от основно значение. Не можем да не обърнем внимание на това. На трето място с зачитането на основните права и правата на човека е в основата на източното партньорство. Това са и основните ценности, които споделяме с нашите партньори в рамките на тази инициатива. Ще трябва да наблегнем на това, като отправим ясно послание към Беларус и към международната общност. Ясно е, че трябва да използваме всички средства, за да действаме решително. Тези решителни действия трябва да са насочени към властите в Беларус, като обаче не изолираме гражданите и гражданското общество. Реакцията ни трябва да е балансирана, т.е. мерките трябва да са насочени срещу властите в Беларус. Ще трябва да обмислим налагането на санкции. В същото време трябва да предоставим подкрепа на гражданското общество и гражданите. На практика това означава, че ще продължим да подпомагаме НПО, студентите и медиите. Ще трябва да дадем възможност и на беларуските граждани да пътуват в Европейския съюз ще наложим забрана на президента Лукашенко да пътува в Европейския съюз. Ще наложим подобна забрана и на други негови сподвижници ще изготвим и варианти за неотложни мерки, които да са насочени към НПО и медиите. Европейският парламент има възможност, например, да предоставя стипендии на студенти, изключени от университетите в Беларус. Надявам се, че ще можем да се възползваме от това, както и че ще можем да заделим допълнителни ресурси Надявам се, че и държавите членки ще могат да заделят такива. Ще работим и в областта на облегчаване на визовия режим. Господин председател, краткосрочните мерки, които току-що описах, разбира се, ще трябва да бъдат обсъдени на съвета на министрите на външните работи на 31 януари. Трябва да работим и с други международни партньори по този въпрос. Ето защо Беларус трябва да продължава да участва в многостранните отношения, в това число и в източното партньорство, с цел постигане на консенсус. А що се отнася до двустранната помощ, трябва да се съсредоточим върху нуждите на населението и на гражданското общество. През изминалата година изготвихме съвместен временен план, с който да уточним взаимоотношенията си с Беларус в средносрочен план. Няма да се отклоним от ангажиментите поети в този план, но ще го преразгледаме, ако е необходимо. Това е рамката, в която работим по настоящем. С интереса, очаквам изказванията на депутатите. Група политичних е, е, Минаваме към изказванията от политическите групи. Господин Поташевич за НП. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо заместник-председател. Международните наблюдатели на изборите е, нямаха никакви съмнения. Ние също нямаме никакви съмнения. Последните избори в Беларус през декември не протекоха е, законосъобразно. Поради тази причина ние трябва да кажем, че нашата политика спрямо властите в Беларус от 2008 година сам, т.е. политика на протегната ръка не може да бъде продължена. Не можем да продължим както до сега, все едно нищо не се е случило. Трябва да действаме по-решително спрямо правителството на Беларус. Трябва да наложим политически санкции, визови санкции, економически санкции. Тези санкции трябва да бъдат наложени обаче интелигентно, за да не влушим по този начин положението на отделните граждани. Не бива да имаме никакви скруполи, обаче никакви задръжки да налагаме такива станции. Става дума за манипулирани, фалшифицирани резултати от изборите. За това резултатите също а, не са а, достоверни. Опозицията на Беларус е положена на преследване, за това трябва да я подкрепим. Мисля, че трябва да изградим представителство в Брюксел. Ще бъде е, добре както за Европейския съюз, така и за контактите с отделните страни членки. Освен това, е, не бива да спираме да искаме освобождаването на политическите затворници всички задържани по политически причини трябва да бъдат задържани. За социалистите и демократите, господин Вигенин. Госпожо Аштън, уважаеми колеги, групата на социалистите и демократите изразява огромно съжаление, че тези президентски избори се превърнаха в една отново пропусната възможност на страната да тръгне по пътя на демокрацията с, а, а, с твърди стъпки и достатъчно ангажирано можем да кажем че всъщност политиката на европейския съюз на постепенно ангажиране с беларус при определени условия все пак даде известни резултати така че при призивите да променим изцяло нашата политика ние трябва да бъдем внимателни. казвам това защото благодарение на нашата ангажираност в края на краищата президентската кампания отбеляза известен напредък и може би това беше и причината в нощта на изборите на площада в минск да излязат много повече хора отколкото самите организатори на протестите очакваха тоест беше се създала вероятно една атмосфера на повече свобода която гражданите на беларус може би разчетоха правилно оттук нататък обаче ние трябва да бъдем първо достатъчно ясни и твърди в нашите искания към беларуските власти за незабавно освобождаване на задържаните и за незабавно прекратяване на преследването на всички които под една или друга форма са участвали в самите протести или са организатори на тези протести. тук не може да има никакви компромиси и трябва да бъдем достатъчно ясни в нашите искания друг елемент е обаче какво можем да направим в средносрочен и дългосрочен план. първо трябва да избегнем хвърляне на страната в нова изолация защото така както и самите представители на опозицията и гражданското общество подчертаха изолацията на беларус означава изолация и на гражданите на беларус. това което трябва да направим е в рамките на политиката която вече имаме към беларус да се опитаме да предприемем необходимите корекции така че да я пренасочим за да бъде тя в полза на гражданите в подкрепа на медиите в подкрепа на гражданското общество на опозицията за да можем да създадем среда в която да станат възможни честни и демократични избори. в тази посока според мен ние трябва да работим и със съседите на беларус които не са членки на европейския съюз а именно русия и украйна и да се опитаме ние като парламент да използваме възможностите на източното партньорство и Евроне, за да ангажираме останалите пет страни от партньорството в съвместна работа по отношение на демократизацията на беларус. благодаря. Имате синя карта. Е, готов ли сте да отговорите, господин Вигенин? Е, Мигалски. Мигал... Господин Бигалски. E, Много благодаря. 30 секунди има. Може би нещо не ви разбрах. Наистина ли чухме, че демонстрациите, които последваха и изборите, които са протест срещу фалшифицираните избори. Мислите ли наистина, че това са доказателство на факта, че ситуацията наистина се подобрява? Това чух. Много ми е трудно да се съглася с подобно обяснение на фактите. Благодаря ви. Може би аз не съм бил ясен или обикновено понякога тънкостите се губят в превода исках да кажа че ситуацията в беларус се променя в смисъл че все повече хора разбират нуждата от демокрация и разбират от нуждата да се борят за демокрация. в този смисъл за мен е положителен сигнал това че на площада в минск имаше много повече хора отколкото всички очакваха. това имах предвид и в никакъв случай нямах предвид че режимът в беларус прави възможно това. благодаря.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 with microphone yeah uh, microphone okay ah, is okay now it works sorry sorry maybe that was a misunderstanding i always uh, uh, you know uh, try to sometimes speak in my language but sometimes i понякога се опитвам да говоря на майчиния си език, но виждам, че по такива чувствителни въпроси не трябва да го правя. Опитвам се да ви кажа, че положението се подобрява. Смисъл, че повече хора в Беларус разбират, че в Беларус има нужда от демокрация и те трябва да се борят за демокрация. Затова казвам, че за мен е положителен сигнал това, че много повече хора излязоха на площада, отколкото очакваха организаторите. Това имах предвид. Госпожа Кристина Ойоланд, либерали и демократи. Господин председателю, госпожо Върховен представител. Напълно съм съгласна с това, което казахте. Много е важно Европейския съюз да вземе отношение, да реагира по отношение на провала на изборите за президент в Беларус. Трябва винаги да бъдете толкова енергична и категорична, и да, да проявявате тази енергичност и категоричност и по отношение на съседните страни, където много често има нарушаване на човешките права и на върховенството на закона. Влушаването на положението по отношение на демокрацията в Русия вероятно е причина защо Русия призна изборите в Беларус и техния резултат и не взе такова категорично отношение по отношение на насилието. Госпожи и господа, Европейския парламент е изготвил една категорична резолюция, която предлага ограничаване на възможността за пътуване на Лукашенко. Много е важно да сме обединени и държавите членки да не осъществяват двустранни инициативи с Лукашенко и неговия режим. Трябва да преустановим партньорството и сътрудничеството до освобождаването на политическите затворници. В същото време трябва да засилим подкрепата за гражданското общество, неправителствените организации, независимите медии в Беларус, за да ги подготвим за изграждането на Беларус след падането на Лукашенко, което да се надяваме, че ще стане сред демократични избори. Благодаря ви, госпожо Прекъсва, председателя. Времето ви приключи. Госпожа Хайди Халтала от Зелените. Much, Благодаря, господин председател. А, госпожа Върховен представител, а, мисля, че е, напълно отговаря и на нашите чувства, когато казвате, че вие сте шокирана. Надявахме се, че ще има постепенно отваряне на Беларус към Европейския съюз. Тези надежди сега изчезнаха. И много тревожно е, че почти всеки час чуваме новини от Минск, от Беларус за продължаващи репресивни действия. Вчера а, чухме а, за това, което е направено с представители на организацията Весна. А, и а това е организация, която много а, смело а, защитава човешките права в Беларус. Не е позволено обаче да се регистрира. Хелзинския комитет на Беларус също така е бил предупреден след като е следвал във връзка с специалния докладчик по независимостта на съдиите и юристите. Отправени са тежки обвинения. Надяваме се. Не може да се надяваме, че онези, които ще бъдат подсъдни, ще получат справедлив съдебен процес. Същото се отнася и Ирина, за Ирина Халик, е, кореспондент на новая газета в Минск. А, чуваме, че може би на, е, детето ще се разреши да остане с а, е, своите баба и дядо, но това още не е потвърдено. Защо а, се случва всичко това в Беларус? трябва да настояваме за независимо международно разследване на това, което става в Беларус, за да разберем дали е имало провокатори, които са провокирали насилието. И затова сега се обвиняват онези, които не са направили нищо друго, освен да призовават за демокрация в Беларус. Подобно разследване би трябвало а, да се проверяват от ОССЕ или ако не от ООН. Трябва да бъдем много внимателни ако да, в призоваването за така незабавни нови избори, защото преди новите избори трябва да се гарантира свободата на печата, свободата на сдружаването, свободата на събранията. Иначе няма да постигне много, ако призоваваме за избори в Беларус в близко бъдеще. Mówimy o ситуации на Białorusi. Говорим за положението в Беларус. Думата има господин Чернецки. Но трябва да обвиняваме и самите себе си, защото разбира се, че може да хвърляме вината върху беларуските власти и да обвиняваме беларуския режим, но трябва да обвиняваме и нас самите. Не е ли вярно, например, че господин Берлускони и други политици като президента Грибалскайте дадоха легитимност на беларуския режим. Освен това, визитите на господата Вестервеле и Чикорски, външните министри на Германия и на Полша – Политици от някои държави членки създадоха условия за политическо маневриране от страна Лукашенко, без да изискват каквото и да било. Днес е, може да обвиняваме когото поискаме, но трябва да обвиняваме и нас самите. Благодаря, господин Шулц, за минута и половина. Господин председател, госпожо заместник председател, моята политическа група не подписа компромисната резолюция за Беларус, но тук искам да подчертая, че резултатите от изборите, арестите и репресиите срещу инакомисленищите в Беларус са приемливи за нас. За нас, както казва Роза Люксембург, толерирането на инакомислещите е основна основно изискване, включително и пускането на свобода на всички арестувани. Обаче се съмнявам дали санкциите са подходящото средство за незабавното освобождаване на арестуваните и за пробива на демокрацията в Беларус. В миналото санкциите нито в Беларус, нито друга да са дали резултат. Уважаеми колеги, вие знаете това по-добре от мен политическият диалог, отговорният диалог с аргументи е по-добър. По-добре е да не им даваме възможност чрез такъв диалог да отправят посегателства срещу гражданското общество. Мисля, че по-добрият път е диалог и с а, партньорите в Беларус. Мисля, че това е и по-честния път, така както показа и днес сутринта дебатът с унгарското председателство. Господин Белдер за Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бруталното насилие над политическите противници на режима на, Рука, на Лукашенко, значително намали възможността за маневриране на политическите сили около Беларус. Лукашенко Необходими са ни повече връзки с гражданското общество в Беларус. Необходимо е да се обърнем към сърцата и умовете на хората там, преди да може да се надяваме за смяна на режима. Необходимо е да обсъдиме въпроса за стратегията. Необходимо е внимателно да следим действията на всички представители на силовите структури. Не трябва да оставяме Беларус на руснаците или китайците. Благодаря. Сега давам думата на господин Унгуряно. Благодаря. Александър Лукашенко никога не е пропускал възможност да покаже, че е диктатор. Изборите през декември бяха нещо като пик в това отношение. Ние в Европейския съюз продължаваме да се заблуждаваме, че Лукашенко като по чудо ще се промени. И затова казахме, нека да изчакаме изборите от декември. Изборите дойдоха, Лукашенко си е същия, опозицията или е в затвора, или е в болницата. Така че е време Европейския съюз да осмисли своя подход към Беларус. Определено няма място за Беларус в източното партньорство. Това партньорство трябва да бъде замразено. Единственият партньор трябва да бъде гражданското общество. Изчаквам резултатите от съвета по външни отношения на 21 януари и се надявам, че и Лейди Аштан и комисар Фюли ще препоръчат замразяване. И накрая, по отношение на кандидатурите за парламентарната асамблея Евронест, не можем да даваме право на вето на Лукашенко по отношение на Евронест. Беларус винаги използваше своето вето и сега се мисля, че трябва да преминем към по-спешни мерки по отношение на Евронест. Господин Палецкис. Гербема Аукшто и Галетиня. Господин Палецки. Госпожа Върховен представител, господин председател. Резолюцията, която ще гласуваме утре, трябва да изпрати един много силен сигнал на Беларус, на, и на целия свят, че трябва да се мобилизираме и Беларус трябва да се изисква от него да тръгне по пътя на демокрацията и защита на човешките права. Цел номер едно е освобождаване на политическите затворници и прекратяване на всички видове насилие срещу представители на пресата. Но когато атакуваме режима, не трябва да наказваме населението на Беларус. Трябва да бъдем особено внимателни, за да избегнем подобно наказване на незаслужаващите подобно отношение граждани на Беларус. Става дума, че нашите културни, научни и други връзки с Беларус не трябва да, престават. Политиката на диалог, която водихме през последните години, донесе своите плодове. Около 50% от гражданите на Беларус са за по-тесни отношения с Европейският съюз. Трябва да реагираме на събитията в Минск така, че броя на онези, които са за по-тесни връзки с Беларус, да продължи да расте когато предприемаме, ако предприемаме санкции, те не трябва да накажат тези хора. Сега по отношение на тази берлинска стена, по отношение на визите и финансовите отношения, тя е много трудно преодолима за Беларус. От много отдавна е да се свали тази стена, за да може всички граждани на Русия, на, на, на Беларус, на, на Украина да могат да получават визи при облегчен режим. Защото сегашната политика само задълбочава пропаста между нас и тези страни.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 В живота, както и в политиката, надеждата е нещо много важно. Важно е да се вярва, че бъдещето ще бъде по-добро. Именно надеждата на 19 декември се загуби в Беларус. Надеждата за по-демократични избори от предишните. Надеждата за това, че опозицията ще има повече възможност за волеизявление и ще бъде представена балансирано в медиите. Всички тези надежди се изпариха. За това европейската политика към Беларус трябва да се промени. Доближаването, сближаването с режима не даде резултати сега трябва да се предприемат мерки не срещу гражданите, а срещу властниците. Например, визите за властниците и техните семейства да бъдат отменени. Това е важно. Госпожа Ештън тръгна по този път. Изискват се, е, изисква се пускането на свобода на всички политически затворници. Сега колкото може по-бързо трябва да бъде изпратена мисия за проучване в Беларус за разговори с опозицията и представители на медиите. Европейският съюз трябва да даде нов тласък на политиката на добросъседство. До сегашната програма на тази политика не даде добри резултати. Не само, в, не само Украина и други страни заслужават нашата подкрепа. Не, ние трябва да дадем пример на Беларус за това колко е важно сближаването с Европа, за да дадем повече надежда на беларуски европейските граждани. Господин Шулц, две минути. Господин председател, госпожо върховен представител, надеждите ни, че с изборите за президент в Беларус е, страната ще тръгне по демократичен път, не се оправдаха въпреки всички резерви към правителството на Лукашенко, Европейския съюз до сега беше с протегната ръка с него. Сега, след изборите, вече знаем, че те не са били честни и прозрачни. Репресивната система до толкова е, смята себе си за безнаказана, че президента отново показа истинското си лице като диктатор. Насилието срещу опозицията е брутално престъпление. Сега, по време на тези избори, бе направена тежка крачка назад в Беларус не външни тайни служби се намесиха, както фалшификаторите на изборите твърдят, а собствената система. Чудовищно е това, че президентът управлява тайни служби, които все още носят името КГБ и тероризират народа с методи от времето на Сталин. Не можем да приемем този посткомунистически режим, който стана непоносим. Подготвили сме резолюция на парламента, който е чудесна база за обсъждане на европейските външни министри. Вътре в тази декларация се настоява за пускане на свобода на затворниците, медицинско лечение на ранените, съставяне на необходимите независима комисия за проучване и предприемане на мерки, които да са насочени не против гражданите, а против онези, които са на власт. За да можем да помогнем на онези, които искат смяна на политиката и са гласували за това. Те не виждат своето бъдеще като бъдеще в страна, която се обвързва все по-тясно с Русия. Медведев Путин и Янукович, украинския президент, бяха първите, които поздравиха Лукашенко. Това показва колко е демократичен режима там. Господин Мигалски, една минута. започна от информация для пани Хаутали. Благодаря. Ще започна с информация за госпожа Халтала. Надявам се, че си е сложила слушалките. Информацията относно организацията Весна трябва да се допълни с нещо. Не само, че те не могат да се регистрират, полицията конфискува всичките им компютъри, компютъри. В понеделник започнах да събирам лаптопи, които да им изпратя. По отношение на комисията и госпожа комисаря искам да кажа, че е време да се действа. Съгласен съм. Не трябва да изолираме беларусите от останалия свят. Имаме нужда от меки мерки. Трябва да се изгради гражданското общество, да се премахнат визовите рестрикции. Трябва да поставим ударението върху това. Освен всичко това, обаче, трябва да има и твърди мерки, за които говориха, например, госпожа Ойоланд и господин Проташевич. Трябва да комбинираме тези мерки в една програма. Господин Сайрас Волски. Госпожо Върховен председател, мисля, че диагнозата е вярна. Проблема е, че имали сме диагнози и планове за лечение в миналото, но много малко беше направено. Това подига въпроса дали сме достатъчно решени този път да направим нещо друго разглеждаме санкции, разглеждаме суспендиране, но ако не преминем от думи към дела, няма да има никакви плодове от нашите намерения. Необходимо ни е действие и необходимо е новата външна политика да докаже ефективността си. Не става дума само за Беларус. Как ще се отнесем към Беларус, ще отнес, има значение за политическата динамика и в Молдова, пък и в другаде, пък и в Русия. В момента Русия отстъпва в Беларус, така както отстъпва и по отношение на Украина. Говори се за помощ, по-голяма помощ, за санкции и така нататък, но мисля, че трябва да заменим сегашната политика на Моркова и Пръчката и Камшика с политика, при която Камшика да бъде само за управляващите. А, вие казахте, госпожо Аштон, че трябва да а, продължим да, прави, да представим да правим толкова малко, колкото направихме в миналото. А, а, но това, което правихме в миналото, беше съвсем скромно. И това в бъдеще трябва да се промени. Благодаря. Господин Хоуит. Благодаря. От дебата днес стават ясни много неща, но Лукашенко въпреки всичко се готви за встъпване в длъжност отново. Ако тази церемония в стъпване в длъжност се осъществи, това ще бъде един черен петък, както беше черен неделята на 19 декември. Знаете какво стана с опозиционните лидери. Един от тях беше бит и получи сътресение на мозъка, на друг му бяха щупени двата крака. Аз поисках да се подкрепи искането за визова забрана, какво може да направи Европейския съюз? Да отправи и ясни и прости искания за пускането на всички политически затворници, за, рестрикци... за премахване на рестрикциите по отношение на Хелзинския комитет и за бързото организиране на нови избори. По отношение на бъдещето, съгласен съм с казаното от Кати Аштън Днес, е, както и с е, казаното представителите на моята група, ние трябва да продължим подкрепата за гражданското общество. Това не е просто тъжен момент за демокрацията и човешките права в Беларус. Е, това е тест за цяла източна Европа, за нашите партньори на изток. Това са страни, които са на нашите граници и ние трябва да ги подкрепяме, ако те са готови да работят по пътя на демокрацията. Но когато не са готови, нещата няма да проработят и всичко ще се обърка. Целта на този дебат не е да предлагаме санкции срещу Беларус, които ще причинят болка. Болката е по-голяма от боя върху лидерите и беларусите от страна на местната милиция. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Върховен представител, благодарна съм ви за бързата реакция на събитията в Минск. Също така изказвам признание към вашата концепция, която създава равновесие между санкциите по отношение на отговорните лица за нарушенията на човешките права и мерките в полза на беларуския народ. От това място искам да отправя благодарност и към конференцията по въпроси на сигурността в Мюнхен, която отказа поканата към Лукашенко. Това беше ясен знак, че диктаторите нямат работа на международни форуми и не бива да бъдат толерирани там защото международното признание на един самозван президент отслабва опозицията в страната и може да се тълкува като международно признание на недемократичните избори. Ето защо реакцията в Мюнхен беше правилна. Политическите промени в тази страна изискват време. Ние добре знаем това, знаем и колко отдавна Лукашенко е на власт и че реакцията му е типична за него. Но що се отнася до хуманитарната ситуация в страната, госпожо Ещан, няма време за чакане. Трябва да реагираме незабавно и бързо да се погрижим за освобождаването на политическите затворници, за връщането на децата на родителите им и за връщането на родителите на децата, защото тези родители не са направили нищо друго, освен да демонстрират за демократичните си права а реакцията към тях беше неоснователна и несправедлива. Госпожо Ештън, моля ви, предприемете незабавни действия. Във всяко свое изявление подчертавайте, че в случая става въпрос за политически затворници, а не за престъпници. От тук искам да поздравя Андрей Салников и останалите, които са в затвора. Нека те знаят, че ние сме солидарни с тях. Е, господин Кожушник, една минута. Благодаря, господин представител. Председател, госпожо върховен представител, колеги. Преди една година а, а, кубинския режим не позволи на, на спечелия наградата Сахаров Гилер Лаваринес да дойде в Страсбург Днес вече никой не се съмнява, че режима на Лукашенко не е само авторитарен, но както Кастровия режим, той е тоталитарен режим. Трябва да бъдем по-отворени към Беларусия. Нейният народ никога не е, се е радвал на свобода и демокрация режима на представителите на Лукашенко трябва да бъдат игнорирани. Защото тези, които не зачитат демократичните ценности, не могат да бъдат приемани в нормалното общество. Благодаря, господин председател. Политиките на някои европейски правителства спрямо Беларус, включително и на моето правителство, се провалиха. Лукашенко, последният диктатор в Европа, ни се подиграва и поставя в затворя своите политически опоненти. Очевидно политиката не е ефективна. Очевидно, онези от нас, които преговарят с диктатора, водят до разбирането, че ние го подкрепяме. Затова трябва да изпратим ясно послание към Беларус. Европа няма да толерира нарушаването на свободата от страна на Беларус. Санкциите обаче трябва да са насочени към режима, не към гражданите. Медиите също трябва да бъдат подкрепени. Този режим не трябва да получи и едно евро от нас. Колкото по-скоро затегнем санкциите, толкова по-бързо той ще падне. Благодаря. Уважаеми колеги, сега стигаме до спонтанните изказвания. Господин Кели, имате думата съвсем за кратко. Много хора искат думата. Мисля, че едно от най-ценните неща в съвременния свят. Това е преход от тоталитаризъм към демокрация в източноевропейските страни. Е, тази сутрин обсъждахме а, тези въпроси. А, нашият председател Ежи Бузек е а, блестящ пример а, за тази еволюция на, на света. А, Господа Ашта много добре обобщи това, което трябва да се направи, за да се справим с съществуващото положение в Беларус. В неодавнашните избори на место две стъпки напред, една назад, Беларус направи една стъпка напред, три назад. Бяха трябва и международната общност, и а, гражданските организации да упражнят натиск над Лукашенко за това, за, да не продължава това положение. А. Господин Гжип, благодаря. Господин председателю, е, нарушаването на гражданските права и на демокрацията, ареста на няколко стотин души на опозиционните кандидати е, са все неща, които няма нужда да коментираме. Беларус е в групата на страните, които имат е, привилегировано партньорство, както Русия. Ние обаче трябва да подкрепим онези, които са репресирани и арестувани преди да започнем да говорим с Беларус отново. Рестрикциите по никакъв начин не трябва да засягат гражданите. Ние трябва да променим визовия режим, както направи Полша. Трябва да подкрепяме беларуските студенти, които трябва да имат възможност да учат в други страни. Трябва да подкрепяме свободните медии, свободната телевизия. Всички трябва да работим за постигането на тези цели. Господин Мавро Николойдис, за Една минута. Господин Мавро Николас, за една минута. Благодаря. Ясно е, че положението в Беларус а, не се подобрява, а се влушава. Господин Лукашенко а, продължава да управлява, а опозицията е в затвора. А, ние трябва да говорим с гражданското общество, вместо с правителството. Защото гражданското общество уважава и зачита европейските ценности. Трябва да се борим опозиционните водачи да бъдат освободени. Съгласен съм с всичко, което каза а, а, лейди Аштън. Трябва да възприемем различен подход към положението Беларус. Господин Танък. господин председателю. Изборите в Беларус се оказаха много разочароващи за онези, които следяха развитието в тази страна. Аз се срещнах с посланника на Беларус в Лондон и той ми каза, че този път всичко ще е различно, че ОССЕ ще се зарадва на стандартите при провеждането на избори. Поведението на Лукашенко обаче не можа да бъде предвидено от неговите служители, включително и на посланиците му. Аз приканвам да се освободят незабавно всички затворници, включително опозиционните лидери и да се е, насръщат избори, които според ОССЕ да бъдат демократични и според стандартите. Ако това не стане, трябва да има санкции, трябва да има замразяване на активите на господин Лукашенко и да има забрана за пътуване за него и за всички висши служители около него. Благодаря. Господин Рубик. Рубикс. Благодаря, господин председател. Бих искал да подкрепя леди Аштън относно това, че ни е необходимо равновесен подход към Беларус. Много често говорим емоционално. Емоциите влияят върху нашите идеи и предложения. Говорим за политически затворници, но все още не, не, не, се, не сме видяли процеси. Не знаем какви ще бъдат резултатите от тези процеси. Така че бих искал да ви призова да бъдем по-равновесени. А, при две години имахме нещо подобно в Латвия. Когато протестантите стигнаха до парламента и започнаха да го нападат, полицията реагира. Но аз искам да попитам, Откъде идват средствата за беларуската опозиция? Това е въпросът, на който трябва да се отговори. Господин Мелцер. Господин председател, в медиите непрекъснато четем, че ще има възобновяване на санкциите срещу беларуския президент Лукашенско, които бяха разхлабени преди две години. Някои обаче пишат, че такова едно а, затягане на санкциите би било признание, че досегашните усилия са се провалили. Аз мятам, че те се провалиха още по-рано, преди изборите. Действията на последния европейски диктатор показват, че и Европейския съюз има проблем в областта на нарушаването на човешките права. Скандалът, например, с нарушаването на въздушното пространство от страна на ЦРУ и така нататък. Също и проблеми на Балканите разклатиха имиджа на Европейския съюз по отношение на защитата на човешките права. Още повече, че се водят преговори за присъединяване с Турция, въпреки всички копенхагенски критерии. Така че Беларус си знаеше, че така ще стане. Лукашенко се погрижи за това. Благодаря. Господин Калиновски, една минута. W obliczu zwiększającego reżimu Łukaszenki. Режима на Лукашенко засилва своите репресии и затова е наше задължение да демонстрираме солидарност с, с беларуските граждани. Трябва да е, подкрепяме независимите медии. Телевизията Белсад в Польша е добър пример. Освен това, стипендии за белоруските студенти са, е, са нещо положително, тъй като много често е, белоруски студенти са изгонвани от собствените си университети, визите за белоруски граждани са твърде скъпи. Трябва да им дадем възможност да е, пътуват е, свободно в Европа, с изключение на политиците, разбира се. Гражданското общество в Беларус е изключително важно. Това общество ще доведе до промени, които ще подобрят страната. Благодаря. Басеско. Благодаря, господин председател. Президентските избори от 19 декември бяха крачка назад, както за демократичното развитие на Беларус, така и по отношение на връзките между Беларус и Европейския съюз. Арестуването на опозицията не може да е метод за решаване на политическите различия. При това положение само се увеличава социалното напрежение. При тези условия режима в Минск не трябва да се ползва от предимствата на партньорството с Европейския съюз. Трябва да суспендираме Беларус, това ще бъде от партньорството, източното партньорство, това ще бъде една видима мярка. Необходими са целенасочени санкции. Знаете ли какво направи Ежи Бузек една вечер през 1982 година, или пък Левандовски, или Доналд Туск. Те пуснаха радиото и настроиха станцията на BBC или на гласа на Америка, за да видят какво става в Европа. Как можеше Лех Валенс да оцелее? Как можеха други лидери да оцелеят? И защо те оцеляха? Защото САЩ ги подкрепеше финансово. Онези, които слушаха съответните радиостанции, ги слушаха, защото имаше финансова подкрепа за тях, за радиостанциите. Наша задача е сега беларусите да чуят истината и ние трябва да подкрепим онези, които разпространяват истината. Господин Шещин за една минута. Напълно съм съгласен с колегите, които предлагат санкции срещу Лукашенко и неговите а, помагачи. И по- да помогнем на неправителствените организации, обикновените граници, в, а, граждани в а, Беларус. Ако не се бъдат освободени политическите затворници, а, а, а, а, а, тъй като те а, а, Когато дойде времето, надявам се, че ще вземе правилните решения. arvoisa puhemies on hyvä että olemme täällä usealla Благодаря, господин председателю. Добре е, че често се обръщаме към Беларус с послания, но те не ни чуват. Имаме програма за партньорство, в която се предвиждат много економически и политически предимства за Беларус и до известна степен тя се оказа успешна. Но както каза господин Рупик, сега имаме нужда от помощ от чужбина за опозицията в Беларус. Имаме нужда от въвеждането на санкции срещу политическите лидери на Беларус, но не трябва да засягаме беларуските граждани, които загубиха толкова много. Загубиха възможността за демократично развитие, загубиха възможността да учат и работят в чужбина. Ние трябва да се отървем от този диктатор и да въведем демокрация. Добре, най-накрая господин Борис за една минута. Уважаеми колеги, нека да кажа, че ако има хора, които искат думата за спонтанно изказване по време на дебата, ще е много по-лесно да, да, да следят дебата настъпил е часът на истината. Става дума за последната диктатура в Европа. Трябва да бъдем солидарни с беларуският народ. Възможностите ни за реагиране са ограничени. Необходима е, е сериозна програма за финансова подкрепа за опозицията за подкрепа на младите хора. Говоря за стотици хиляди белоруски студенти. Искам да предложа да подготвиме специална програма по Еразъм, насочена специално към студентите в Беларус. Това, за това няма да са необходими много усилия. А дългосрочният резултат от подобна стъпка за беларуската демокрация може да бъде голям. С това приключваме а, е, дебата и давам думата на Лейди Аштън. Благодаря, господин заместник председателя. Благодаря на всички уважаеми членове, които участваха в този дебат, който според мен е, беше е, добре е структуриран и е, и е важен. Ще разгледам естествено резолюцията на парламента по този важен въпрос. Само един месец измина от кризата, събитията се стекоха много бързо. Аз мисля, че ние трябва да следваме общите, общите ни цели. Всички задържани трябва да бъдат е, освободени и да се започне процес на реформи. Аз се надявам, че нашето сътрудничество ще продължи да играе важна роля в този процес. Много депутати казаха, че трябва категорично да кажем, че това, което се случи, беше абсолютно неприемливо и че трябва да се предприемат мерки. Каза се обаче, че трябва ясно да подкрепим гражданското общество, медиите, младите хора, студентите, различните категории от обществото. Аз ще отчета всички направени коментари и ще е, се опитам да, да приложа на практика това, което ме съветвате да направя. Очакванията на хората са затворниците да бъдат пуснати на свобода и Беларус да се придвижи напред към истинската демокрация. Казах всичко това на външния министр на Беларус. Те държат а, своята съдба в ръцете си, те могат да променят нещата и ако не го направят, международната общност трябва и ще действа. Благодаря. Предстои да обсъдим 6, т.е. имаме 6 проекто резолюции, по които ще се гласува утре преди обяд. Госпожо Върховен представител, вие сте тук от 3 часа, сега вече е 6.15. Искате ли 5 минути почивка или да продължим веднага? 5 минути почивка, да? Или веднага ще продължим? Извинете ме. Да, значи сте предвидили проблема. Добре. Тогава, господин заместник председател, мога ли да обърна внимание на това, че го с колегата и приятел господин Фюле ще ме замести в последната част от дебата. Е Уважаеми колеги, по дневен ред. Предстои да обсъдим